Przechodzimy, drodzy Państwo, koleżanki i koledzy posłowie, do... Дами и господа, продължаваме с обясненията на гласуването, което току-що приключи. Започваме първо с обяснение на гласуването. Доклада на Крис Дейвис за конкурентната ниско въглеродна економика до 2015. Първо ще говори господин Камински. Пане Przewodniczący, Високи парламенте. Господин председател, уважаеми колеги, разбира се, очертаните в доклада цели – са много великодушни, защото опазването на околната среда е нещо, което трябва да ни обединява. Заедно с това трябва да посочим, че в Европейския съюз напоследък има една тенденция за налагане на проекологични решения в момент, в който целите на Европейския съюз не се споделят от най-големите замърсители в света, като Индия и Китай. Не можем и да пренебрегнем факта, че в Европейския съюз най-голямата полза от тези, че цената на тези благородни намерения ще бъде платена от по-слабите економики на по-слабо развитите страни. Следователно, аз не можах да гласувам за този доклад. Благодаря, казва председателят. Сега Една минута, господин Де Анджелис. Благодаря, господин председателю. Одобряването на тази разпоредба ще допринесе за увеличаване на нивото на инвестиции и по този начин ще гарантира индустриалното бъдеще на Европейския съюз. На индустриалния сектор трябва да се дадат необходимите стимули, за да се насършат инвестициите, които да доведат до економически растеж и в същото време да намалят емисиите на въглероден диоксид. Ниско въглеродната економика не може по никакъв начин да намали конкурентоспособността на Съюза. Точно обратното трябва да подсили тази конкурентоспособност. И накрая е много важно да има инвестиции. Инвестиции, които дотидат за развитието на ВИ, за да се гарантират чистата енергия и спестяването на енергия. Затова Европа трябва да забърза темпа, иначе ще остане назад. Не думи са нужни. Необходима е истинска амбиция за една зелена економика, която да доведе до устойчиво развитие и растеж. Благодаря много. Една минута за господин Зоник. Благодаря, господин председател. Като се позовеме на съобщението на комисията. Доклада на господин Дей, и доклада на господин Дейвис бих искала да подчертая две неща. Първо, цената на намаляването на емисията и несигурността, с която ще се е, в която ще бъдат, ще бъдат промишлените производители. Те очакват от нас един ясен сигнал. А, също, в същото време, но през последните, през последните години бехме приели няколко а, за законодателства, няколко законодателни актове и промишлеността планира своето развитие на основата на тези споразумения и законодателства. Някои от тях обаче все още не са влезли в сила, така че е, според мен е, е, е рано да поставяме нови цели. Господин Бялан, една минута. Господин председател, аз гласувах е, за отхвърлянето на доклада, защото тази стратегия е, е няма да даде добри резултати. Полското правителство смята, че споразуменията трябва да влязат в сила след 3 години след преговорите. Ние не знаем как, какво ще бъде състоянието на европейската економика след, през следващите десетилетия. Процесът, който се предлага тук, е вреден за полската економика, която се основава на ресурси, свързани с емисии на въглероден диоксид. Ще се повишат разходите, с което ще спадне жизненото равнище на много поляци. Ето защо аз съм несъгласен с постулата на комисията за продажба а, на а, емисии. Благодаря. Изключително важна цел сме си поставили, свързана с изменението на климата. Смятам обаче, че намаляването на въглеродните емисии не са достатъчни. Ние се движим в погрешна посока. Трябва да говорим за защита и внимателно използване на ресурсите. Така че е, не само отделните сектори да са отговорни, а цялата економика. Например, в земеделието са много високи целите и дори научно не могат да бъдат обяснени, тъй като нараства нуждата от храна. Земеделието не е част от проблема, то е част от решението, защото там има затворена верига и потреблението е такова, затова не мога да ви подкрепя. Елена Басеско. Бардо прошу. Сега давам думата на госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад, тъй като подкрепям а, приноса на Европейския съюз за изпълнението на споразуменията в областта на климатичните промени. По този начин ще осигурим едно устойчиво развитие и един стабилен стабилна, стабилна доставка на енергия. В моята страна, Румъния, се, се счита, че трябва да продължиме да се да стъпваме на целите от 1999 година. Същевременно трябва да преразгледаме и системата за прехвърляне на кредити, която е залегнала в споразумението в Киото. Благодаря ви. Тели, bardzo proszę. Една минута. Благодаря, господин председател. В доклада има много добри препоръки, но има и много спорни такива. В крайна сметка, повечето от тях са отхвърлени и в крайна сметка успяхме да постигнем удовлетворително заключение. Най-важното е конкурентоспособността, защото ние преживяваме економическа криза и ако искаме да я преодолеем и ако искаме економиката да отбележи растеж с нови работни места, с нови сектори, ние трябва да бъдем конкурентоспособни. Можем да постигнем баланс между растежа и екологията. Някои от предложенията няма да спомогнат за растеж, но истинския ключ за, е, за Европа е да привлече страни като Индия и Китай и всъщност всички страни по света, за да предприемем глобален подход, за да решим един е, глобален проблем. Благодаря. Председателят, последният оратор е господин Танък. Благодаря. Заедно с останалата част от ЕКР гласувах въздържал се, що се отнася до този доклад. Това като идея е добър доклад, защото ще се борим борбата с климата, ще ограничим използването на ресурси, които могат да бъдат изчерпани, но са необходими всички усилия на Комисията за постигане на целите до 2030 година. Призовават се също така радикални мерки, с които Европейската комисия да се опита да поправи грешките на системата за търговия. Част от тях са включени с са свързани, извинете, с емисиите от авиотранспорта. От друга страна, голяма част от а, измененията са много разводнени. Не смятаме, че можем да приемем а, основните разпоредби, особено в а, сферата на земеделието и регионалното финансиране, затова се въздържахме. Благодаря, казва председателя. И сега Преминаваме към обяснение на вота по отношение на дискриминиращи уебсайтове и господин Kamiński. To, co dzieje się ostatnio e, w Holandii, e, kiedy jedna z partii... Онова, което се случи напоследък в е, Холандия, е, където една партия, подкрепяща правителството, прибягна до омраза към мигрантите от Централна и Източна Европа всъщност обслужва политически интереси. Ние сме твърдо против това. Много се радвам, че онова, което се случи в Холандия, предизвика остра съпротива от страна на Европейския парламент. За съжаление, подобни случаи се наблюдават не само в Холандия. Гласове против полските иммигранти се чуват в Обединеното кралство. Някои се изразяват от членове на партии, представени тук в парламента. Предлагам депутатите да призоват своите колеги да престанат с този език. Господин Даниел Хана, една минута. Благодаря ви. Тази зала като че ли постоянно се занимава с а, декламиране на някакви вотове. Искаме да покажем колко сме цивилизовани, колко сме мили, а не искаме никакви резултати да постигнем. Колкото е по-лоша кризата отвън, толкова повече ние се занимаваме с други неща кризата се разпространява в Средиземноморието, а ние постоянно се вълнуваме за някакъв сайт в Нидерландия. Дори не заклеймяваме авторите на вебсайта макар че мисля, че така ги рекламирахме, че не можеха и сами така да се рекламират. Ние какво правим? Заклемяваме една партия на министър-председателя на Ирландия, която няма нищо общо с това. И той може да протестира и ще е прав и ако отговаря постоянно на всичко, което се случва а, в неговата страна от страна на опозицията, той няма да може да си управлява страната. Това, което се случва е танто за кокориго. Една група заклеймява, следователно другата прави някаква а, резолюция. Мисля, че ако престанем с всичко това, ще повишим доверието в а, себе си. Трябва да се фокусираме върху въпроси, които наистина ще доведат до резултати в реалния свят. Благодаря много. Сега давам думата на господин Шогор. Благодаря. Господин председател, Положението е много странно в Става дума за една страна основателка на Европейския съюз с много е, стабилни, силни, демократични и либерални традиции, а в момента сме свидетели на а, това един хомофобен веб-сайт да бъде подкрепен от партията на министър-председателя, но и в който се заклеймяват и се оклеветяват граждани на държави е, членки на Европейския съюз и на държави, които не са членки на Европейския съюз. Но при всички случаи ние трябва да реагираме и трябва да бъдем по-солидарни и трябва да имаме повече е, Европа, за да отвърнем на омразата. Госпожа, госпожа Николай. Благодаря, господин председател. Това е резолюция, която бележи началото на нещо. Това е първата резолюция, която осъжда ксенофобски сайтове, които подбуждат към омраза. За първи път сме свидетели на такова нещо. Искам да подчертая факта, че ние говорим за коалиционно правителство християн-демократи и либерали образуват правителство и всъщност правителството толерира този сайт. Ние не искаме това да се превръща в политически въпрос, който да води до антагонизъм между политическите групи, но християн-демократите и либералите носят отговорност и мисля, че е, с, с средствата на гражданското образование можем да сложим край на това. То не бива да се допуска особено в момент на криза, защото кризите могат да доведат до ограничаване на демократичните права. Благодаря. Благодаря за председателят. Сега една минута Сузана Ройтова. Благодаря, господин председател krokem by také mohlo být označování obchodů a třetím viditelné označení na oděvech všech eh, východostředoevropanů. Е, съжалявам, просто няма превод от чешки на английски, казва председател. Сега всичко наред ли, господин председател? Много ви моля, започнете отново своето изказване. Е, скъпи колеги, това наистина е шамар за демокрацията. Едно правителство на демократична страна не може да се пребори с един ксенофобски вебсайт. Целта Целта, може би, в крайна сметка е да бъдат оклеветени предприятия от източна Европа. Така че аз приканвам министър-председателя на Нидерландия да предприеме необходимите мерки, тъй като а, този сайт е дискриминационен и а, е в противоречие с ценностите на Европейския съюз. А, от а нидерландското правителство до сега не е реагирало. Мисля, че в последните 20 години Нидерландия е поддържа добри отношения и се възползва от положението в източна Европа, инвестирайки в Полша, в Чехия, така че трябва да се реагира срещу това ксенофобско поведение и отношение. Господин äh, Днес гласувах против тази резолюция, защото смятам, че всеки гражданин в Европейския съюз и извън него има право да използва всички средства, с които разполага, за да изрази своето оплакване. В миналото това може да стане чрез вестниците, а днес се прави с средствата на интернет, без да се налага политическа коректност. Съгласен съм с господин Камински обаче, че е погрешно да се сочи с пръст определена държава, не, не и това, че Польша се упоменава изрично в уебсайта. Аз имам съвсем различен опит в Австрия и престъпността не е, е национално обословена, а е интернационална по характер. Благодаря, Салватория Колино. Благодаря, господин председателю. Разбира се, че е полезно едно предложение за общо резолюция по една такава значителна тема като тази. Темата за дискриминацията и за борбата срещу онези, срещу което трябва да се обединим. Защото дава, това дава една възможност на хората да пътуват в други страни, да се събират семейства. Ние не можем да бъдем против това. Европейското гражданство е изключително важна тема и трябва да я признаем. Трябва отново да започнем темата за при, привличането на хора в страните, за това те да се чувстват добре. А, и докато работим, за да отбележим 2013 година, годината на гражданите, трябва да премахнем всички пречки, които днес създават проблеми на гражданите. Що се отнася до интернет? Интернет е изключително важен а, инструмент за познание, но от друга страна е свързан с а, много важни инструменти, които който използва би трябвало да познава. Да. Kolejna мовчините пани pani на Басеско. Една минута. Една минута. Господин председател, исках да взема думата тук и сега, тъй като Председателския съвет бе реш... е решил, че само председателите на политическите групи могат да изразят отношението си към темата, докато другите депут... на другите депутати не се дава думата. Ние не можем да понесеме подобни неща. Става дума за а, оклев, оклеветяване на а, източните страни. Преди, преди години а, бяхме свидетели, преди много години бяхме свидетели на Холокоста миналата година, на убийства и в Норвегия. Ние не можем да намериме оправдания на дискриминацията, омразата. Това последва други действия на нидерландското правителство, като е, недопускането на Румъния до зоната Шенген и други следващи. Благодаря. Съгласен съм с е, позицията на комисария Рединг интернет портала, в който можеш да, на, да се оплачеш от граждани на други, на други държави членки, особено Польша, е нарушение на европейското законодателство. Като полски гражданин и евродепутат се чувствам обиден от тази националистическа нетърпимост. Очуден съм обаче от липсата на реакция от страна на Холандия, страна, която от много години има добри контакти с Полша. Бих искал да благодаря на всички, които ни помогнаха и да кажа, че поляците и мигранти винаги имат много добри намерения. Надявам се, че това няма да случи в друга държава. Членка, председателят, благодаря. Господин Митро Репо. Благодаря. Аз гласувах за тази резолюция, тъй като парламента трябва да, се, да изрази своето мнение по въпросите, свързани с нетърпимостта в, е, на сайта на партията е, ПВВ всъщност е, виждаме един призив към омраза и нетърпим, нетърпимост. Трябва да се вземат мерки за това да не е, се разпространи по друг, в другите страни на Европейския съюз. Не можем да допуснем едно разделение на Европа на две. Тези, които работят на север и тези, които мързелуват на юг. Не, можем, не може да има етническо разделение на Обединена Европа. Благодаря ви. Благодаря за една минута, господин Вахеке. Благодаря, благодаря, господин председател. Ще цитирам Шекспир е, и мисля, че точно това е правилният подход, защото а, е, когато сме изправени пред а, е, такъв театър, какво друго човек а, да цитира, защото това е един холандски цирк, дори не театър. Аз лично смятам, че това, което каза господин Штадлер, беше много правилно. Мисля също така, че ако има някаква нидерландска партия, която винаги е била против е, иммиграцията, която може да е така или иначе не, незаконна или законна. Има такава партия и това е тази партия и съответно тя има право да направи проучване сред обществеността, за да разбере какво мислят хората. Не можем да осъждаме това. Трябва да внимаваме, когато поставяме на карта възможността на хората свободно да се изразяват. Наистина е тревожно като сигнал на политическа коректност и не, не, не бива да се прави. Забежа teraz pan посъл Bernd Poselt. Herr Wilders, seine Partei und seine партията на господин Хилдерс и неговата партия са десни екстремисти и холандското правителство проявява търпимост към тях. Холандия всъщност искам да да кажа, че християн-демократите в моята група е, изразиха ясна съпротива, но е необходимо холандското правителство също да е, изрази своята, своето възражение но те като че ли стават все по-евроскептици. Надявам се, че скоро в Холандия ще настъпят условия, от които можем да се гордеем. Благодаря, казва председателят. Господин Филип Клайс. Благодаря, господин председател. Не, не одобрявам да се сочат с пръст поляци или други наши европейски приятели. В крайна сметка и сред тях има много честни, трудещи се, но, но, как, но какво е бил, каква е била целта на този сайт? Да, подка, да подтиква към омраза? Не, просто един информационен сит, сайт. Много хора смятат, че няма никакъв проблем с Шенген, но напротив, отварянето и разширяването на Шенген е, бе един, е, една отворена врата към организираната престъпност. Така че нека да решаваме истинските проблеми, а не фалшивите проблеми. Само така ще има сътрудничество и е, взаимопомощ между европейските народи. Следващия. Велики виборов президент. Пояснение на следващия вод за президентските избори в Русия е следващата тема. Господин Камински ще се изкаже първи. Господин председателю, дами и господа, това, което видяхме в Русия, не може да се нарече избори, поне технически погледнато, Разбира се, че имаше избирателни листи, на тях имаше изброени имена на хора и гласоподавателите можеха да отидат да подадат гласа си. Но все повече се говори, че е имало много нередности по време на тези избори при преброяването на гласовете. За това не можем да говорим за свободни избори. Кандидатите, които бяха истинска заплаха за управляващата коалиция, не получиха възможност да участват в изборите. Аз не мога да гласувам за такава резолюция на Европейския парламент. Една резолюция, която от една страна заклеймява случилото се в Русия, но не отива достатъчно далеч. Трябваше да го кажем много по-критично, критикувайки руската липса на демокрация. Господин Ханан, благодаря, господин председател. Всички страни, които са в съседство в, на Русия, са изпитвали дипломатич... енергийната дипломация. Всъщност не е необходимо да бъдеш съсед на Русия, за да усетиш тази дипломация. На дипломати на Обединеното кралство бяха изгонени. И разбира се, да не забравяме случая Литвиненко. Всъщност какво печелят властите от това поведение? Мисля, че отговорът е в това, което се нарича като износ на вътрешните противоречия. Всъщност един несигурен в себе си режим по този начин осигурява стабилност вътре в страната. Ето защо изграждането на плуралистичен режим в Русия не е просто добра цел сама за себе си, но трябва да бъде императив на западната външна политика. Благодаря. Благодаря. Една минута за господин Виктор Успаскич. Имате думата. Ačiū не nebalsavau už. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за резолюцията по две причини. Първо, участвах като наблюдател на изборите за парламента, включително и на президентските избори. Не можем да кажем, че изборите не са били е, справедливи че от друга страна аз не смятам, че Европейския съюз може да да налага своите е, виждания и своите ценности на други, когато в Европейския съюз, в страни от Европейския съюз, е, демонстрации биват забранявани и е, хора биват спирани от е, възможността да се е, изкажат свободно в медиите. Така че не трябва да си затваряме очите за престъпления, извършвани в Европейския съюз срещу членове на опозицията. И тези хора ще, може би ще, ще постигнат възвездия чак след 10-15 години, след като кариерат, политическата им кариера е, е вече разтворена. Господин Штадлер, имате думата за една минута. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че господин Оспас говори преди мен, защото мога да потвърдя е, това, което и аз видях като наблюдател в е, Русия. Съгласен съм е, и с някои от другите оратори. чешкия колег, например, не съм сигурен дали е съгласен с мен. Онези, които искат да учат а, руснаците какво е свобода на изразяването, свобода на становищата, а, трябва да внимават какво говорят, защото понякога си противоречим. Руснаците не са деца, те много добре знаят как да организират своята демокрация. След тези избори те искаха стабилност, те не искаха да се върнат в един период като периода от времето на Елцин в този период. Както знаете, всички в държавната машинария се обогатиха много. Благодаря ви. Следващия оратор. Последния показва. Аз мисля, че предишните двама оратори споменаха за това колко добре Русия изгражда своето доверие. Основният проблем там е липсата на политически плурализъм и ограничаване на свободата на медиите. Резултатите от президентските избори не могат да бъдат възприяти като представители, тъй като не всички имаха възможност да се кандидатират. Освен това имаше много нередности, нарушения на избирателния закон. Всичко това трябва да се анализира. Важно постижение обаче са тенденциите в руското общество. Виждаме, че има желание хората да поемат нещата в свои ръце. Съгласен съм, че трябва да започне диалог с продемократичната опозиция и езика трябва да бъде малко смекчен. Същото въжи за ограниченията. Правилата за политическите партии трябва да се променят и трябва да има повече граждански свободи. Брюксел трябва да прояви, да покаже своята готовност а, да се сътрудничи с Русия. Сега, Митро Репо. Благодаря. Положението в Русия буди загриженост. Разбира се, трябва да отчетеме напредъка а, след падането на комунизма, но от друга страна е, нямаше никакъв опонент, сериозен опонент на, на Путин. Я е, мисля, че опозицията трябва да се обедини, защото един кандидат на обединена опозиция би имал а, е, много повече успех. От миналата година гражданското общество стана много по-активно, но с, това стана с разрешението на Путин. Но е, Путин трябва да е, отчете, че Русия се е променила през последните 10-12 години. Разбира се, не може да очакваме арабска пролет в Русия. Русия трябва да намери сили в себе си да а, изгради демокрация, но трябва да продължим контактите с, Държавната дума. Благодаря. Следващия. Гласувах за тази резолюция, макар че не смятам, че тя дава добра оценка на резултатите е, президентските избори в Русия. Много е важно да се знае, че Европейският парламент е, е дал своята оценка за изборите. И тази оценка е ясна. Изборите не са били нито честни, нито свободни. Това означава, че изборите през декември за думата миналата година и президентските избори този месец са спорни и легитимността на спечелилите също може да бъде поставена под съмнение. Съвсем логично е това, което споменаха някои колеги. Трябва да се променят някои закони, което трябва да запишем и в резолюцията. След тези избори Русия се промени и ние трябва внимателно да я следим и да проявяваме уважение в отношенията си с тази Русия. И, а, и ние и други международни организации. Пани посъл Кристина Ойланд. Кристина Ожеланд, господин председател, и аз гласувах за тази резолюция, предимно защото в нея бяха включени редица важни изменения. Аз самата и председателят на групата Гиверховщад внесахме изменение, в което твърдим, че президентските избори не бяха нито свободни, нито честни. Това означава, че Европейския съюз като цяло трябва да си направи заключенията и трябва да реши дали избраният президент е легитимен президент. Разбира се, това има значение за взаимоотношенията между Европейския съюз и Русия. Преди няколко дни проведахме изслушване, в което господин Касянов и господин Каспаров присъстваха и там беше зададен въпроса дали Европейския съюз може да продължи да поддържа нормални взаимоотношения с Русия. Това е важен въпрос. Благодаря. Господин госпожа Ятенмак има една минута. За съжаление, тя не е в залата, затова давам думата на господин Посъл за една минута. Благодаря ви, господин председател. Господин Путин не е демократ. И резолю... резолюцията трябваше да бъде по-красноречива и по-остра. Но а, трябва да изискваме от Русия да има пълна свобода на демонстрации, да бъдат освободени всички политически затворници и да има свобода и независимост на медиите. Да се създаде и една е, независима система за регистриране на политическите партии, за да се избегне случилото се през последните години. Само така може да има альтернатива на е, путинска Русия. Благодаря много. Господин Такола. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за тази резолюция. Като европейски депутати ние трябва да се ръководим от собствените си ценности и да направим така, че да призовем е, Русия един ден да започне да организира справедливи избори. Ние смятаме, че Европейския парламент и ако ние в Европейския парламент смятаме, че думата не е избрана легитимно, това създава проблеми. Аз мисля, че Европейския съюз трябва да поиска нови избори. Ние тук в Страсбург трябва да си, не трябва да забравяме, че до нас се намира съветът на Европа и той прави компромиси. Русия трябва да изпълнява критериите, свързани с правата на човека. Необходимо е да направим така, че да се организират нови избори в Русия. Това би било предимство и за Путин защото имайки предвид движенията в страната, той не може да остане на мястото си. Госпожа Заборска има думата. Гласувала съм за предложен. Аз гласувах за тази резолюция, но смятам, че тя не е достатъчна. Тя описва недостатъците и нередностите по време на изборите, пък и преди тях. Обедена съм, че тези избори са манипулирани. Израсла съм по време на комунизма, зная какво означава комунизъм и а, избирателната активност е близо 100%. Такава имаше в много региони в Русия. Европейският съюз ще стане силен играч само ако не се подава на изнудване. Знаем, че зависим от нефт и природен газ от Русия, но от друга страна пък Русия зависи от всички тези милиарди, които плащаме за суровини. Искам да кажа на господин Путин, че ние ще го гледаме много внимателно и ако той започне да извършва репресии срещу мирни демонстрации, ние, подобно на случая с Беларус, ще вземем конкретни мерки. Jako ostatni głos zabierze pan poseł Landsbergis. Благодаря. Господин Ландсбергис, <laughs> давам му думата за една минута. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че резолюцията трябваше да направи едно по-ясно, по ясно оценка на случилото се през началото на март. Искам да кажа, че беше внесено едно изменение, но за съжаление не можа да бъде прието. Взимайки сериозно процедурата за избор на президента, това не може предвид тази процедура, не можем да кажем, че е, е, бяха справедливи и честни изборите. Благодаря много. А сега резолюцията по Казахстан. Господин Камински. Господин председател, уважаеми колеги, от геополитическа гледна точка Казахстан играе важна роля не само в своята част на света, но и в целия регион, който наричаме Евразия. До сега Казахстан е успявал да избегне националистичните и религиозни конфликти, които са толкова чести в региона и е проявявал религиозна търпимост нещо, което ние ценим. Ето защо ние се притеснихме от това, което се случи в края на миналата година. Смъртни случаи сред демонстранти. Това предизвика тревога в цял свят. Затова съм доволен, че казахските власти, както показват последните съобщения, са положили усилия у нези, които са виновни, да бъдат изправени пред правосъдието. Ние трябва да кажем ясно, че демокрацията е задължителна за всички, никой не е над закона. Благодаря, каза председателят. Даниел Ханан има думата, но той не е в залата, затова давам думата на Пол Мърфи. Благодаря, господин председател. Обединената левица предложи различни изменения за подсилване на тази важна резолюция. Аз заклеймявам бруталното избиване от страна на казахските власти, на нефтоработници през декември, както и ареста на политическата опозиция, както и потискането на опозиционните медии, независимите синдикати, журналисти и други. Подкрепих а, още от самото начало стачката на нефтоработниците, защото смятам, че техните искания бяха оправдани. Искам да ги поздравя за техния кораж. И тях, и журналистите, и опозицията, които а, говорят открито, без да се страхуват от репресията. Накрая трябваше да се въздържа обаче, защото независимо от важните въпроси, които повдигаш за, за не спазването правата на човека, тази резолюция като че ли се опитва да се поддаде на опитите да ни се хвърли прах в очите от страна на казахските власти. Благодаря. Колейна o głos пани посел Ойланд. бар Bardzo минута. Госпожа Ойланд. Благодаря, господин председател. Аз също гласувах за тази резолюция. Вчера тук обсъдихме подробно положението в Казахстан, събитията от миналия декември са събития, които трябва да бъдат заклеймени. Извършителите на тези деяния трябва да бъдат а, съдени. Казахстанските власти са предприели някои мерки и това е добре, но от друга страна Казахстан е важна за Европейския съюз, тъй като това е страна с много природни ресурси и ние трябва да сътрудничим с тази страна, но предварително условие за сътрудничество трябва да бъде е, напредък по пътя на демокрацията и демократичните ценности. Е, сега президента има възможността и трябва да се възползва от нея да води страната по пътя към демокрацията. Благодаря. Аз се въздържах. Ролята на Казахстан в политическата стабилност на Централна Азия не може да се подценява сътрудничество трябва да се укрепва, особено в е, областта на диалога за правата на човека, търговията и борбата срещу тероризма и трафика на, на наркотици. Ние приветстваме освобождаването на задържаните и призоваваме да се подобри ситуацията с правата на човека, да се е, осигурят, да се осигури спазване на правата. Като група смятаме, че предложението за резолюция е насочено против правителството и за това ние се въздържахме и е странно, че позицията ни е същата като на Обединената левица, разбира се, по различни причини. Сега преминаваме към ситуацията в Нигерия. Господин Штадлер има думата. Благодаря, господин председател. Аз гласувах а, за тази резолюция, но бих искал да посоча че не се занимаваме с един единствен проблем. В мюсулманските страни по принцип имаше много нападения срещу християни и в Египет срещу коптите и на други места. В резултат на арабската пролет ситуацията като че ли се изостри в Нигерия, в Саудитска Арабия, в Ирак защото откакто настъпи така нареченото освобождание, християните в Ирак вече са едно много малко а, мълцинство. И много иракчани познавам, в, които се преместиха в Австрия. Вчера един иракски министр каза, че няма сблъсък на религии, но това е наивно, защото това е конфликт на религии. И той засяга нашите брати и сестри и е свързан най-вече с християнската общност. Благодаря, казва председателя. Сега по време на обяснението на вота, за ваша информация, не предвиждаме синя карта. Така че не дайте да вдигате. Господин Камински. Господин председател, скъпи колеги, християните в света са общност, която бива преследвана в, на, в различни места в света, и както и в е, Нигерия. Аз като християнин, заедно с другите християни, които сме тук в тази зала, бихме искали да засвидетелстваме своята солидарност с е, християните в целия свят. Добре е, че Европейският парламент е, излезе с подобна резолюция. християните в е, някои страни са преследвани, убивани. Да, ние можем да се молим за тях, но трябва да предприемем и активни действия, господин Мърф. Заедно с партията в а, а, Нигерия, която е последствие на нашата, осъждаме насилията на Боко Харам. Насилието и, и стълкновенията между а, различни групи е нещо обичайно. Решението е да се обединят работещите срещу общият им враг. В този случай корумпираните, е, който, които крадат националното богатство. 1% прибира богатството от петрола, 99% живеят в бедност. Януарските демонстрации бяха не само срещу повишаването на цените, а и за промяна на правителството. Това е необходимо в Нигерия. Благодаря. Господин Посел, е следващият. Господин председател, Нигерия е един от най- една от най-големите страни, производителки на нефт в света Християните обаче биват преследвани от екстремистски групировки и католическата църква е първата жертва на тези групировки. Ако Европейския съюз не покаже, че християните в света са обединени и ще реагират, това ще продължи. Е, трябва да има междурелигиозен е, е, диалог. А, ако ние не се погрижиме за християните, преследваните християни, никой няма да го направи. Така че аз се радвам, че пред че приехме тази резолюция и очаквам от госпожа Аштън да предприеме конкретни действия. Благодаря. И накрая пояснение по вод за шестия форум за водата. Първият е госпожа Миранда. Е, тъй като я няма, давам думата на господин Штадлер. Е, президент, Господин председател, дами и господа, изключително интересен дебат проведохме тази сутрин по резолюцията за шестия форум за водите и това, което каза комисаря, също беше много важно, а то беше, че ще предприемем действия срещу онези страни, които не прилагат надлежно рамковата директива. Това би трябвало да изпрати един ясен сигнал на онези, които са извън приложното поле на тази рамкова директива. Ние им казваме, че Европейският съюз взема много при сърце този въпрос водата трябва да се използва много внимателно. Трябва да говорим също така и за използването на питейната вода и всички други води. Трябва да има разделение между питейната и непитейната вода. Не може да продължаваме само да гледаме как хората в развиващите се страни пият вода за индустриални цели. Необходими са необходимите канали. Е, Михал Камински przewodniczący! E, wysoki parlamencie europejski! E, podczas gdy my zebraliśmy się w Господин председател, дами и господа, ние се събрахме в Страсбург между 12 и 15 март и по същото време в Марсилия се провежда Световен форум за водата ние водим дебат по въпрос. Форумът в Марсили обсъжда много важен, жизненно важен въпрос за големи части от света. Има части на, на Африка, в които няма достъп до пресна вода. Ето защо аз подкрепям декларацията, че достъпа до вода е сред най-важните човешки права. Водата е жизненно необходима за живота. Много е хубаво това, че нашият парламент, както и Европейската комисия, предприемат действия по въпроса. Надявам се, че форумът ще има ползотворни разисквания. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за тази резолюция, защото по-лесния -по -по -по достъп до вода ще доведе до повишаване на жизнения стандарт на хората. Ще, се, е, можем, ще можем да се бориме по-ефективно с е, е, бедността. И аз под, подкрепям необходимостта да се, да се а, опазват източниците на вода, на природни ресурси, които са важни и за развитието на економиката и подкреп, подкрепям да се, да се изработи световен план за управление на водите. Но трябва да разбира се да видиме как, с какви средства бихме могли да а, разполагаме за изпълнението му. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Поселт има думата. Благодаря. Миналата седмица в Рим имах възможност да видя как ФАО и съответните власти се подготвят за този форум. Това е много важен въпрос за бъдещето на човечеството. Затова приветствам тази резолюция, но смятам също така, че трябва да ще отделим повече време на този въпрос. Водата е източник на живот, но и на смърт. Тя може да бъде обект на войни, особено когато няма такава. Подкрепям казаното от госпожа Басеско. Важно е да се управляват добре водите, и няма, не трябва да има приватизация на водите, или поне това трябва да бъде ограничено. Това е публично, обществено благо, то е на всички ни и затова исках такова изменение да се включи. Водата не трябва да бъде обект на спекулации или нещо, което може да се използва по други пъти. Нашата група гласува за резолюцията, като имаме предвид, че половината от населението на развиващия свят няма достъп до вода. 800 милиона души все още използват не пречистена вода. Работата на форума, на форума е много важен. Основните приоритети спред доклада са управлението на, доклада, на управлението на водата. Приветстваме факта, че се отчита а, това, че достъпа до вода осигурява и стабилност в конфликтни зони. Също така сме за а, общо управление на подземни води. Това е особено важно за мирния процес в Близкия изток. Адекватният достъп до вода е важно политическо съображение за всички страни. Благодаря. При приключихме с списъка на оратори. Прекъсвам заседанието до 3 часа.